защото, както казах в моето встъпление, парламента и комисията са абсолютно едини по тази тема и работят в една посока. Благодаря. С това приключваме разискванията по малките и средни предприятия. Гласуването ще бъде в е, сряда в 12 часа на обяд. Следващата точка са устни въпроси за прилагането на стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав. Имаме пет автора на въпросите и давам думата на първия от тях, госпожа Тикао. Благодаря, господин председател, господин комисар. Комисията на 8 декември публикува стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав, както и план за действие. Те трябваше да бъдат, трябва да бъдат прияти по време на унгарското председателство от съвета. На 20 януари 2010 парламентът прие резолюция и ние ще продължим да сме активен партньор при реализирането и усъвременяването на стратегията. Тази стратегия е резултат от задълбочен процес на консултации с местните, регионални и национални власти, както и с представители на гражданското общество, на академическите среди и други. Сега още по-важно е прилагането на стратегията. Тази стратегия подчертава нуждата от инвестиране в по-добро корабоплаване, по-добри междусистемни връзки, по-добри многомодални пристанища, както и за примахване на пречките пред корабоплаването, развитието на туризма, предотвратяването на природни бедствия, борбата с замърсяванията ще допринесат за економическия растеж в региона. Това е важно и за Черноморския басейн. Всички ще спечелят от подобряването на състоянието на околната среда. Ние приветстваме приятите от координаторите приоритетни действия и а, призоваваме за осигуряването на нужните ресурси за привеждането в действие на тази стратегия. Държавите а, членки ще използват средства от вече съществуващи програми. Многогодишната финансова рамка трябва да отчита приоритетите на тази стратегия също. Тази стратегия трябва да включва и Черноморския регион, тъй като Дунав осигурява връзка между Северно и Черно море. Благодаря. Благодаря следващия оратор, госпожа Манеско. А, стратегията е интегра... интегративна, тя ще съвърже различни европейски политики, като фокусира вниманието върху основните проблеми в този макрорегион. групата АЛДЕ би желала да се повиши, да се повишат навигационните канали, тонажа, който се преднася през реката, за, а, които дадат възможност за а, мултимодален транспорт. Бих желала да подчертая економическата взаимозависимост на държавите в Дунавския регион и необходимостта от инвестиции в технологии, комуникации и в развитието на малки и средни предприятия и техните научно-изследователски отдели, за да може да се постигне развитие на економиката и на зелената економика. Ако искаме да създадем нови работни места в тези държави, трябва да направим така, че стратегията да може да се прилага адекватно, като се ангажират националните власти и публично-частното партньорство. Държавите членки следва да очертаят основните сфери на развитие, като се използват интегрирани програми, които всъщност използват ползват европейско финансиране. В този контекст мисля, че е от изключително важно значение да се знае какъв е основният план за действие на комисията във връзка с приложението на тази а, стратегия и а, правилата? Следващият ни оратор е госпожа Шройтер. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги една всеобхватна Дунавска стратегия, която да включва всички засегнати региони, заедно с хората, които живеят там и държавите членки, към които принадлежат, е една голяма печалба и крие много голям потенциал за устойчиво развитие на цялото поречие на Дунава. Економическите и екологически аспекти могат да бъдат обединени в е, едно а, много разумно цяло, което има потенциал за бъдещето. Биологичното и културното разнообразие може да даде възможност за успешни проекти в сферата на туризма. Но най-важното обаче е едно подобно сътрудничество да води до преодоляване на опустошителни наводнения, които донесоха много щети в много региони. Затова по горното течение на Дунав и по долното течение на Дунав всички региони, които са разположени там, трябва да бъдат включени в Дунавската стратегия. Освен това трябва да се запази естествената среда по поречието на Дунава. Това означава новаторство. Възможно е да се учим от грешките на миналото, за да не ги повтаряме. Затова трябва да напасваме корабите към реката, а не реката към корабите. Пред нас се откриват големи шансове. Ние притежаваме техническия ноу-хау, ние притежаваме целия потенциал на дунавските региони, а това ще даде възможност за една стратегия, която да може да бъде предложена в целия свят. В тази връзка за мен е важно Европейският парламент в своята резолюция да коригира на едно място предложението на комисията. Подобно на Балтийския регион съществува вече международно споразумение за сътрудничеството по поречието на река Дунав. Беше постигнат консенсус в това отношение и в този joint statement, в този съвместен документ беше записано, че е възможно реката да бъде запазена в нейната екологична цялост, а от друга страна да не се нарушава транспорта по нея. За да се даде възможност за това, са ни необходими независими експерти и преди всичко ни е необходима прозрачност. Това показа опита от Бългийския регион, че прозрачността и участието на местното население допринасят съществено за това всички мерки, които се изпълняват, да бъдат подкрепени от цялото население и по този начин да се гарантира техния успех. Това е наистина много уместен начин да вложим наличните средства и да изпълним всички мерки, които бяха предвидени първоначално, като разбира се ги коригираме така, че да постигнем едно економическо и екологично равновесие в развитието на цялото поречие на Дунава. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Господин Власък за две минути. Комисажи. Господин председателю, господин комисар, макрорегионалните стратегии са преди всичко политически инструменти, една от възможните форми за сътрудничество, които трябва да доведат до по-добре прилагане на наличните инициативи, използване на наличните инструменти. Макрорегионалните стратегии трябва да са и рамка за по-добро функциониране на Съюза и вътрешния му пазар и платформа за създаване на бизнес връзки между различните участници. Те трябва да доведат до оптимизация, до по-добра структура, за да може Европейския съюз да се справи с предизвикателствата. Тези инструменти обаче трябва да бъдат по-добре дефинирани. От наша гледна точка, макрорегионалните стратегии трябва да се разглеждат структурирано в контекста на другите политики. Необходимо ни е да имаме стратегически подход към този въпрос, особено, що се отнася до броя на стратегиите, тяхната концентрация, тяхното управление. Подобни стратегии като тази могат да разчитат на нашата подкрепа възоснова на принципите на бюджетен неутралитет, на законодателен и институционален неутралитет. Ролята и бъдещето на макрорегионалните стратегии е тясно свързано с дебата за бъдещото използване на европейските фондове и има припокриване с е, обсъждането на бъдещето на институционалните политики. Ние не трябва да изпреварваме събитията за следващата финансова перспектива. Твърде рано е да говорим за това сега. Макроекономическите макрорегионалните стратегии не трябва да имат влияние върху бъдещата структура на кохезионната политика или върху заделянето на средства за постигане на конкретни цели. Господин Дойч има думата. Уважаеми господин председател, господин комисар, уважаеми колеги! За какво говорим всъщност, когато става дума за Дунавския регион? Този регион обхваща територията на 14 страни, 115 милиона европейски граждани живеят там. Важно е да се посочи, че стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион е стратегия насочена към бъдещето. Не само стратегията за Средиземно море, а стратегията за целия Европейски съюз е стратегия, която е насочена към бъдещето. Тя не гледа към миналото, тя гледа към бъдещето и се опитва да разработи една рецепта за сътрудничество, за да можем да изпълняваме задачите на бъдещето. При разработката на Европейската стратегия за Дунавския регион ние използвахме един стар метод – който ни даде възможност да приближим една европейска инициатива до гражданите. За един по-дълъг период ние осъществихме една процедура на консултации и като резултат комисията публикува миналата година самата стратегия. Важно е да се подчертае, че тази стратегия е изключително важна за хората – Хората, които живеят в Дунавския регион, бяха засегнати много тежко от економическата криза. Затова тази стратегия трябва да се превърне в възможност за показване на изход от кризата. Това трябва да бъде нейната основна цел. Тук в Европейския парламент ние можем да поздравим инициативите на унгарското председателство. То искаше и всъщност желае да изпълнява такава стратегия за Дунавския регион, която да повиши благосъстоянието на хората там. Много важен елемент от тази стратегия е сътрудничеството, което трябва да се доизгражда, така че да обхваща всички страни, които са в региона на река Дунав в рамките на кохезионната политика. Господин комисар Хан, какво смята комисията по Дунавската стратегия? Благодаря, господин председател. Комисията е много въодушевена. С голяма радост ние поехме задачата да сътрудничим с съответните региони и държави членки в изработването на стратегия. Ние представихме проекта, целите на тази стратегия са много ясни подпомагане на сътрудничеството на държавите членки от региона на река Дунав. Съществува широк консенсус по приоритетите на стратегията, а именно мобилност, екологичност и по този начин повишаване на благосостоянието на хората там. Радвам се, че тук в парламента винаги се цитира интегрирания подход за тази нова макрорегионална стратегия и че този подход намира подкрепа. В крайна сметка, това е видно и от стратегията за Балтийско море – е важно, както казах, да се подкрепя не само европейското и регионалното равнище, но и гражданското общество, економиката. Всички трябва да участват и мисля, че в региона на река Дунав това е факт. Важно е да има устойчиво развитие от 11-те приоритетни области има три, които са посветени на подобряване на качеството на водата, опазването на природата и управлението на риска, когато става дума за превенция на наводненията, не само от а, самата река Дунав, но и от намиращите се близо до нея реки. За нас това е невероятен шанс не дайте да забравяте, че Дунав е може би най-интернационалната река в света. Десет държави са разположени на нея. Едва ли има друга такава река в света с толкова много държави разположени по нея и за това е важно да използваме този шанс, когато в тази макрорегионална стратегия участват 8 държави членки на Европейския съюз и 6 държави, които не са членки на Европейския съюз съюз. Трябва да се използват за целта всички институционални възможности. Средствата, с които разполагаме, трябва да бъдат използвани по предназначение. Предлагат се всички възможности в текущото планиране, Предлага се възможност за интелигентно обвързване на оперативни програми с изпълнението на определени регионални проекти. И аз искам да посоча, че в много разговори, които водя на многостранно и двустранно равнище, Посочвам, че сме започнали или по-скоро трябва да започнем с работата по следващата финансова перспектива, така че да можем да определим необходимите финансови средства. Допълнителните средства могат да бъдат предоставени от Европейската инвестиционна банка в размер на 30 милиарда евро за 3 години и тези средства трябва да се използват. По този начин ще можем, както казах, да изпълним тази стратегия и от страна на комисията тя да намери подкрепа. Ще има работна група на високо равнище, в която ще участват е, държавите членки и ще се докладва за напредъка, ще има и последващи конференции и най-вече ще има един а, е, план, в който са включени конкретни а, е, нации, така че в крайна сметка да може да се осигури изпълнението на всички дейности и е, също така да се осигури тяхната оценка. Мисля, че това е намерението на всички нас. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега са говорителите на политическите групи. Давам първо думата на господин Маринеско от НП. Благодаря, господин председател. Господин комисар, нашата група оценява високо документа подготвен на комисията и ще подкрепим приемането му по време на унгарското председателство. За доброто прилагане на стратегията се нуждаем от е, три неща. На първо място един списък от приоритети и общи проекти, координация от Европейската комисия и достатъчно финансиране, за да можем да постигнем целите, които сме се поставили. Защото ни трябва списък на приоритети. Трябва ни такъв списък за всички участващи страни. Трябва да имаме списък на проекти, които да бъдат реализирани съвместно, едновременно за да се постигне економически растеж в региона и да се увеличи неговата привлекателност. Тези проекти трябва да са свързани с общи цели, общи приоритети, които да се прилагат по едно и също време. Опита на Европейския съюз в региона на Балтийско море показва, че е необходима една последователна стратегия – Координацията не трябва да премахва отговорността на самия регион и на участващите страни. Ние не се нуждаем от повече средства, институции или законодателство, но ние се нуждаем от една стратегия, която да се базира на обща списък от приоритети, добра комуникация, Трябва да се използват вече наличните ресурси чрез структурните програми, както и вноски от държавите членки, както и да се използват неосвоени средства от други области. Господин комисар, за новата кохезионна политика вие излязохте с нови идеи. Може би това трябва да стане по отношение на Дунавската стратегия. Сега давам думата на господин Табаджи. Много добре е, че господин комисарът Хан също произхожда от Дунавския регион – защото както унгарското председателство, така и Европейската комисия ще трябва да изпълнят една много важна задача. Има много приоритети, господин комисар и уважаеми колеги. Как бихме могли да постигнем баланс между тях? Не Казвам това, защото се съмнявам. Естествено, аз искам тази стратегия да бъде изпълнена успешно и това, което е особено добро в нея, е, че тя принуждава държавите от Дунавския регион към сътрудничество. Възниква обаче въпросът как трябва да бъдат изпълнени целите като качество на водата, корабоплаване, екотуризъм. Това са доста противоречиви цели. Как биха могли да бъдат съгласувани помежду им и да се постигне баланс между тях? Задачата следователно се състои в това да създадем този баланс и да очертаем приоритетите. Уважаеми господин председател, господин комисар, колеги, стратегията за дунавския регион предстои да бъде одобрена от съвета на министрите през април което ще е сигнал към широката общественост че няма пречки за старта на нейното изпълнение. на практика обаче пред държавите членки и не членки от региона стоят множество предизвикателства свързани с реалното изпълнение и координиране не само по приоритетите но и по механизмите за финансиране за възлагането отчитането и контрола на изпълнението това се отнася особено за големи трансгранични инфраструктурни проекти. смятам че комисията трябва да разгледа с внимание въпроса за мониторинга на проектите които се изпълняват по дунавската стратегия не само по отношение на финансовата дисциплина но също и по спазване на срокове договорености и качество на постигнатите резултати. трябва да бъдат установени ясни отговорности относно това кой как и кога наблюдава изпълнението на ангажиментите респективно как се докладва за проблеми техния анализ за решаване още един съществен въпрос е комуникацията и популяризирането на резултатите постигнати по време на изпълнението на стратегията. прозрачността и достъпът до информация за хода на проектите е от изключителна важност както за обективното протичане на административните процеси вътре между координаторите и изпълнителите на проекти така и за гражданите на европейския съюз преди създаването на стратегията ние проведохме широки дискусии и консултации по въпроси които касаят приоритетите и реалните проекти по стратегията. това повиши заинтересоваността на европейските граждани. как те ще се информират за напредъка на стратегията или липсата на такъв? какъв ще е механизмът за обществен контрол? това е въпрос който очаква отговор и на европейско ниво ето защо считам че дебатите и информационните кампании трябва да бъдат продължени за да може да се поддържа обществената ангажираност към този амбициозен европейски проект който всички бихме искали да видим осъществен. благодаря за вниманието. Госпожа Лохпилер от групата на Зелените за една минута. Благодаря, господин председател. Важно е разработката на стратегията да бъде открит процес и е, в този процес да участват е, различни участници. Е, той трябва да обединява противоречиви интереси. И мисля, че всички приоритети трябва да бъдат насочени към опазване на природното наследство в този регион. Трябва да се използват и техническите възможности корабите да бъдат адаптирани към реката, а не обратно. Дунав тече и през Бавария и това също трябва да се има предвид. Комисията трябва да използва най- важните технически мерки, но за съжаление тук е, могат да се отправят много критики. До 2015 година трябва да могат да минават кораби от категория Б, от клас Б. И ако наистина ние искаме да използваме всички технически възможности и същевременно да опазваме природата, трябва да постигнем наистина такива предварителни договорки. И накрая аз пледирам за това стратегията за ромското включване да бъде обвързана с, с стратегията за региона на река Дунав. Благодаря. Благодаря, казва председателят господин Пашка. Благодаря, господин председател. Господин комисар, в края на 2010 Европейската комисия представи своето съобщение план за действие за Дунавската стратегия. В първа част се говори за предизвикателствата и възможностите, както и за координираните действия на тези страни, които могат да допринесат за развитието на региона. Един от проектите е използването на водите за екологичен транспорт. Не се използва достатъчно потенциал на реката в момента за транспортни нужди. От Владивосток до Виена или Братислава, ако проектът бъде реализиран, ще увеличи важността на водния път по Дунав – и ще допринесе за економическия растеж на региона. Трябва да се преосмислят проектите и да се наблегне на онези, които са за преодоляване на наводненията. Средствата ще се намерят от кохезионния и други фондове. Благодаря, господин Ван Нистелрой, за две минути. Господин председател, господин комисар, благодаря ви. Добре е, че ние сега стартираме тази стратегия за региона на река Дунав. Знаем, че има големи екологични проблеми, има проблеми и с качеството на водата, а това, което е още по-важно, има проблеми с използването на потенциала на този регион в полза на гражданите. Като граждани на Нидерландия знам, че подобряването на качеството на водата ще има положително въздействие върху селското стопанство и върху други сфери на човешката дейност. Затова ни е необходим интегрален подход. В договора се съдържа основание за едно по-широко сътрудничество отвъд е, границите на 14-те държави членки, включени в този регион. Договорът предлага добра правна рамка за кохезионната политика за фирмите и за гражданите. Е НП казва да на тази стратегия при три условия, които са следните да няма нови структури, да няма нови правни разпоредби и да няма необходимост от отпускане на нови финансови средства, а по-добре да се използват наличните средства, отпуснати от Европейския съюз. Макрорегионите сега са в експериментална фаза. Ние не искаме да осложняваме структурите, защото всъщност държавите и регионите ще бъдат основните участници в изпълнението на тези стратегии. Ние ще трябва да имаме предвид, че успешно ще се изпълняват такива програми тогава, когато и съвета и комисията участват в тях. Стратегията за региона на река Дунав. Е, тук е, мога да посоча, дами и господа, че тази сутрин видях, е, по-скоро се срещах с капитани на нидерландски кораби. Те посочиха, че могат да се подобрят е, нещата, ако използваме по-добре пътищата между Северно море и Черно море. Господин Кирилов, за една минута. Дунавската стратегия трябва да се превърне в непрекъснат е, процес и средство за координация между партньори, изправени пред е, еднакви предизвикателства. Трябва да подобри прилагането на общи цели, и да има ефект, който да се почувства ясно от гражданите. Защото това е регион, който беше сериозно засегнат също от кризата. Важно е тази стратегия да следва подхода от долу нагоре и това да се следва и в бъдещите кохезионни програмни документи. Регионалните заинтересовани страни трябва да припознават като собствени целите на стратегията. Желанието на Дунавските региони да заделят средства за реализирането на общи проекти е предварително условие за успеха, но те трябва да подобрят и трансграничните програми. Това е единствения начин, по който стратегията ще се превърне в добър пример за междурегионално сътрудничество.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 благодаря, господин председател. Да, наистина аз съм в Моравия. Да, Дунската стратегия е друга, още една макростратегия, която би трябвало да доведе до добро сътрудничество между държави, които имат общи интереси. Ние сме съгласни, че основната цел би трябвало да бъде създаването на работни места и устойчиво развитие, като се използват също така политиките. Да кажем не не на бюрацията и не на а, допълнителното финансиране. Също време аз имам един конкретен въпрос към комисията. Как Европейската комисия ще гарантира правилното прилагане на тази практика, особено в сътрудничество с малките и средни предприятия, тъй като принципа на субсидиарност е много важен. Всички тези дейности трябва да си сътрудничат, всичко това трябва да бъде управлявано от плана за действие на комисията. Но кога комисията ще предложи един един опростен и лесно четим вариант на този документ, който да бъде разбираем за всички. И как тази стратегия ще бъде свързана с новата финансова рамка до 2020 година. Благодаря. Две минути за следващия оратор. Госпожа Каденбах. 11 приоритети бяха изброени. Мисля, че стратегията за Дунавския регион наистина трябва да бъде поставена в центъра на необходимите мерки за държавите от този регион. Когато проследим днешната дискусия, можем да видим ясно в кои сфери се очертават страховете. Мисля, че в сферата на културата няма да има големи проблеми, защото Дунавския регион много отдавна си сътрудничи културно. Там, където са тесните места, всъщност е, е, това е устойчивото развитие и на нас Дунава ни е необходим и като транспортен път, защото в е, всички случаи може да се каже, че това е важна инициатива за намаляване на въглеродните емисии. Ние виждаме обаче голяма опасност за целия Дунавски регион, съществу, когато го разглеждаме като голяма екосистема. Но е, от друга страна ние виждаме и големи шансове в Дунавската стратегия. В тази стратегия се изисква много голяма степен на насоченост към бъдещето. Ние трябва да вземем решение всички мерки, които са свързани с екосистемите, да бъдат съответно финансирани. Също така да се погрижим за различните площи, които са заети от ливади и от мочурища. Дунавския регион, Дунавската стратегия дават възможност за инвестиране в зелени енергии и също така шанс за спечелване на доброто отношение от страна на населението. Мисля, че ние трябва да използваме заедно тази стратегия, защото можем в нея да следваме примери и да формулираме примери. Сега господин Калфин за една минута. Господин председател, уважаеми господин комисар, още от самото начало Дунавската стратегия трябва да даде конкретни резултати, които да са видими и убедителни за гражданите от дунавските страни. Има много идеи в страните по река Дунав, но са важни приоритетите, с които ще започне стратегията проекти за изграждане на общи туристически маршрути за развитие на транспорта екологията и контактите между университетите могат да бъдат видими и да дадат облика на дунавската стратегия. бих искал специално да отбележа необходимостта от активно включване на структурите на гражданското общество още в самото начало на изпълнението на стратегията. тя ще бъде успешна тогава когато гражданите по течението на дунав усетят че има конкретни форми в които те могат да се включат в сътрудничеството в този смисъл бих искал да призова както комисията така и колегите от европейския парламент от страните по река дунав да съдействаме за откриването на информационни офиси и да подпомогнем специално неправителствените организации общините и университетите да реализират конкретни проекти. благодаря. Колеги, имаме проблеми. Имам 15 оратори в списъка, така че а, а, имаме дума, а, имам време само за 5 оратори. Сега ще дам думата на господин Миколашек. Благодаря, господин председател. Дунавската стратегия ще бъде само един текст, ако не бъде правилно приложена. И за това става дума тук тази вечер. От друга страна, добре е, че програма за мултимодален а, транспорт е, е включена като част от стратегията. И пристанището в Братислава ще бъде важна част от тази а, структура. Така ще се облегчи сухопътния транспорт, който е по-замърсяващ. Господин Фигел подчерта важността на целия регион и колко важно е да бъде включен целият регион в тази стратегия. Въпроса за околната среда, за природата, за недопускането на катастрофи, природни бедствия. Всичко това трябва да се отчита при прилагането на стратегията. Надявам се, че тази стратегия няма да се отрази на заделянето на структурни фондове за този регион. Следващият оратор в, в, с, с разширяването на Европейския съюз в 2005-2007 година се започна да се говори за тези стратегии. Комисията очерта стратегията за Дунав и искам да ги поздравя за това, че съсредоточиха вниманието върху 11 дейности, които ще доведат до устойчив растеж и създаване на нови работни места идеята да се намалят разликите в региона чрез по-добър достъп към, до фондове за регионално развитие. Един друг фактор, който може да доведе до успех е фактора енергия, енергетика. Енергията е скъпа, има голямо, голяма конкуренция на този пазар. Именно за това призовавам за сътрудничество сътрудничество. Господин Обермайер има думата. Благодаря, господин председател. Господин комисар, стратегията за региона на река Дунав трябва да гарантира дългосрочно сътрудничество за подобряване на транспортната мрежа и за инфраструктурата. Тук се включват и пречествателните съоръжения, също така и цялата екологична техника. Темата безопасност на околната среда се свързва и с ядрената енергия, защото една от е, най-спорните е, е, ядрени електростанции, Боровче и някои други се намират в Дунавския регион и те всъщност създават много голяма опасност. И въпреки огромните трансгранични последствия от една евентуална атомна катастрофа, мисля, че държавите членки все още не взимат достатъчно мерки, за да бъдат включени тези електро атомни електроцентрали в ОФП, И според мен това води до напрежения между държавите в Дунавския регион и комисията трябва да преодолее тези слабости. Благодаря, благодаря, казва председателя и дава думата на господин Месаруш. Amikor е, ами, gyerekkoromban megfürödtem a Dunában, olajfoltos voltam mindig, és Уважаеми господин председател, като дете аз съм прекарал много време около река Дунав и когато се къпех в реката, много често имах петна от мазут по тялото. Мисля, че тази ситуация междувременно се промени и когато се приложи Дунавската стратегия, тогава качеството на водата ще бъде толкова добро, че ще доведе до отстраняване и на други слабости, които съществуват в момента. Според мен, за съжаление, е нерадостен факта, че не се отпускат достатъчно допълнителни средства. Има много разлики между различните държави, които са разположени по Дунава. Дунава свързва много държави членки на Европейския съюз и това може да бъде повод за нас да тласнем напред процеса на развитието на тези държави. Е, може да поемем много полезни неща от опита, който ще бъде изграден в Дунавската стратегия. Благодаря. Председателят, последен оратор, госпожа Ланцала. Стратегия Европа. Благодаря. Благодаря, господин председател. Европейската стратегия за Дунава се основава на стратегията за Балтийско море и това е начин за координиране на политики в някои много важни области. Трябва да се отговори на предизвикателствата, пред които са изправени държавите членки. Социалната неравнопоставеност на държавите членки, интенсифицирането на трафика, промените в климата, културното разнообразие, разнообразие, биоразнообразието и други фактори. Именно за това смятам, че Европейската стратегия за река Дунав ще бъде платформа за диалог между държавите членки и е, държавите не членки на Европейския съюз и това ще доведе до дългосрочни ползи на местно и регионално равнище. Необходима ни е стратегия, която, когато бъде изпълнена, ще доведе до подобряване на живота на качеството на живота на всички граждани по Дунава. Председателя, благодаря. Комисар Хан, давам ви думата за отговорите на нашите въпроси и направените коментари. Благодаря, господин председател. В краткото време, с което разполагам, това едва ли ще бъде възможно, затова ми позволете да се спра на две-три точки. Едната тема е корабоплаването по река Дунав. Това е тема, по която трябва да преложим екологически и економически приемливо решение. Съществуват подходи за интелигентно комбиниране на различните приоритети и които дават възможност да се занимаем интензивно с корабоплаването и с отстраняването на остатъци от стари кораби, така че да гарантираме е, достатъчна екологичност и добро използване на енергията. Освен това, е, корабите е, всъщност не те трябва да се напасват, не реката трябва да се напасва към тях, а обратно те към нея. Е, освен това, е, искам да посоча, че на нас не са ни необходими кораби, които плават в Атлантическия океан и обратното трябва да се гарантира съответна дистанция от 800 км между транспортните товари и затова аз е, между техния превоз и за това смятам, че а, е, тази дистанция а, е, наистина би могла да бъде намалена и да си помислим също дали по отношение на големината на корабите а, е, съществуват а, съответни оферти, които можем да предложим в различните участъци на реката. В тази връзка искам да посоча е, управлението на много равнища. Още сега можем да изправваме някои неща, особено когато става дума за планирането на следващия програмен период а именно всички части на обществото да участват в е, развитието и изпълнението на тази стратегия. И аз е, тук искам да посоча, че наистина а, има много ентусиазъм, който обаче трябва да се канализира, така че да постигнем добавена стойност. Сред населението чувстваме, че съществува много енергия, много ентусиазъм и ние трябва да се използваме, да се възползваме от това. Тук отново мога да апелирам наистина да изпълним мерките, които сме планирали. Като тук искам да подчертая, че по принцип има достатъчно средства – Важно е тези средства да бъдат използвани по предназначение, така че да се постигне допълнителна полза за Дунавския регион и за гражданите, които живеят там. Те са 115 милиона. Благодаря. Благодаря, господин комисар. С това закривам дебата по тази точка. Тя ще се гласува в четвъртък в 12 часа. Следващата точка от дневния ред е изявление на